от джоба и ефективни публични услуги. Още веднъж ви благодаря сърдечно за приноса ви към тази реформа. Председателят, благодарим ви, е, господин комисарио, е, за е, вашето участие в разискванията. Ще гласуваме по доклада на господин Симон утре след 12 часа. Днешното заседание се закрива. Ще възобновим работата си утре, вторник, 15 ноември,